Okay, ladies and gentlemen, let's... Дами и господа, можем да започнем. Няма никакъв смисъл да чакаме е, повече. Благодаря ви, че дойдохте на следобедното ни заседание. Събрали сме се, за да се обърнем към следващата точка от дневния ред гостите. Особено сърдечно приветствам господин Рема. Надявам се да съм произнесла правилно името. Административен директор на БЕРЕК. Това е органа на европейските регулатори на електронни съобщения. А, често се е, случва ние съвместно да е, решим да се създаде подобна организация, след което тя започва да работи. И е, тогава съвсем оправдано е, постъпва искането да изслушаме представител на организацията, която сме създали. Е, е, благодаря ви, господин Рейма, че се отзовахте на нашата покана. Ще ви помоля първо вие да кажете, е, да направите вашето изложение, след което ще ви зададем въпрос. Сега ще мина на английски. Е, благодаря за възможността да споделя с вас мисли за Берек и единият европейски пазар е, на електронни съобщения. Аз се казвам Андо Рехема и в момента съм административен е, директор на БЕРЕК, органа на европейските регулатори на електронните съобщения. Накратко ще се представя. Е, ще представя това, което работя. Сега ще ви дам думата за въпроси. Около 20 години работя в тази област, тях около една трета в други страни, не в родната ми страна. И като кандидат за административен директор на Берек, исках да се върна в, в този а, международен сектор, който е 100% международен и да регулира, занимава се с регулирането на електронните съобщения в цяла Европа. Има мастерс, магистърска степен от бизнес училище в Холандия. Както вече казах, 20 години работя. От тях 14 като бизнес менеджер, като ръководител на 160 души и бюджетът около 600, 6 милиона и 800 хиляди евро. Имам доста богат опит в различни области на промишлеността, но от 1997 година работя предимно в областта на далекосъобщенията и също така информационните технологии. Опитът ми, който е така има най-голямо отношение към работата на Берек, е, това е ръководител на националният е, регулаторен орган на Естония между 2004 и 2007 година. Колкото до функционалните области, имам опит и в, продажби, е, отдели пласимент, маркет, пласмент, маркетинг е, и също така в помощни организации. Имал съм възможност да ръководя помощни екипи в корпорация за глобални съобщения. По-специално услугите на частни лица в тази корпорация. Този опит, според мен, е достатъчно богат, за да мога да ръководя Берек. Освен в бизнес менеджмент, имам и опит като ръководител на международни проекти в различни страни. И винаги съм намирал, че е полезно, когато се работи по проекти, човек да има опит в управлението на проекти, за да може да следи как се изпълняват проектите и да има общ поглед върху тях. Може би да кажа още няколко думи. Имам международният ми опит е около 7 години, заедно с годините на обучение, общо около 9 години в 10 страни. Управленският ми стил може би може да се определи най-добре като адаптивен, демократичен. Аз съм човек, който търси единодушието, ръководи се от целите на организацията, от състоянието им и от опита на колегите, с които работя. Опитвам се да използвам тези качества като се опитвам стилът ми на управление да бъде открит, да достъпен, но разбира се, има, има случаи при с ограничен бюджет, кратки срокове, когато се работи с хора, които не са много опитни, тогава трябва някакси да се ръководи малко по-твърдо. Личните ми качества в тях като че ли водещото начало, бих казал, е професионализмът. Опитвам се да поставя интересите на организацията, в която, за която работя, над собствените ми интереси. в управлението се опитвам да бъда справедлив към всички, да вземам решенията си възоснова на фактологичен материал, на доказателства. Какви са мотивите ми да кандидатствам за работа като ръководител на БЕРЕК? Там ще е, е, привнеса моят опит като администратор. с това ще приключа. Благодаря. Благодаря за а, изказването. Господин Рейма, сега ще там а, а, възможност на колегите да зададат въпроси. Първо давам думата на госпожа Дълкастия. Благодаря. Господин председател, наистина за нас е голяма радост и за мен е лична радост да видя в нашата комисия кандидата за този пост е, директор на Берек, тъй като Берек отдавна е част от моя живот. Вече повече от 9 месеца, повече от една бременност на практика. Аз съм е, докладчик за, за Берек и не беше лесно да да износим, така да се каже, концепцията за тази е, организация. Раждането също не беше леко. От самото начало не беше напълно ясно как ще изглежда този орган. Той трябва да има много важни правомощия. Е, в началото Идеята беше да се създаде някаква съпътстваща помощ на организации към комисията и националните правителства, която да ги подпомага в изграждането на пазар за далеко съобщение. Идеята беше да има един вътрешен пазар на тези далеко съобщения. След което Берек се роди, сега се опитва да проходи на един крак е, има нужда от е, седалище, където да работи. Мисля, че няма нужда да обяснявам за правомощията и задачите на Берек. Мисля, че ги познавате. Аз имам друга молба към вас. Е, искам да ви помоля да превърнете Берек в една организация, която да изисква комуникатив, е, конкурентоспособен пазар на далеко съобщенията. а, нямаше ясна дефиниция за това какво ще представлява Берек, нямаше отпуснати финанси, нямаше човешки ресурси, така че сега е направена една голяма стъпка напред. Правомощията на Берек практика е, са е, определени в е, регулативната рамка. Берек има възможност да упражнява влияние и върху комисията. А също така смятам и върху националните, националните регулаторни органи. Надявам се националните е, регулаторни органи да намерят платформа, е, на която да обсъждат извън рамките на е, собствените си държави, т.е. да се отворят към единния пазар. Така че Берек трябва да бъде а, е, не точно агенция, но да работи като, като агенция, да се отчита, да докладва за състоянието на нещата в тази посока. Трябва да се работи. Целта е да се създаде един конкурентен пазар в един много важен сектор за бъдещето на обществото като цяло. Преди една година, както казах, беше роден този орган заедно с останалата част от пакета за далеко съобщенията. Сега продължаваме да се намираме в условията на економическа криза и е отрешаващо значение БЕРЕК да заработи. А, или организацията ще върви ръка за ръка с напредък на информационното общество, или между тях ще се образува а, пропаст. Можем да сравним нещата с един бърз влак. Като един бърз влак преминават събитията и преминава развитието на далеко съобщаните покрай нас и който не е седнал в локомотива, просто ще изпусне влака. Честито, защото аз съм убедена, че ще, че ще изпълнявате задача от изключителна важност – защото това е една от най-важните цели на Европейския съюз. Имам от една страна стратегията Европа 2020, от друга страна дигиталната програма, която е част от стратегията вие ще трябва да работите за изпълнението на тези цели. Желая ви много късмет. В лицето на парламента винаги ще намерите партньор, който да ви подпомага вашата работа. Благодаря ви. Желая ви късмет. Благодаря. Благодаря, госпожа Траутман. Пардон. Мерси боку, monsieur le Благодаря, господин председател. Господин генерален директор, много съм, много се радвам, че мога да ви е, пожелая е, успех, е, тъй като вие сте първият административен директор на един орган, който е ценим и който тук с колегата Пила да, да Кастио ви желаем. Фактически имате тук, да, ние двете сме две от трима, два от тримата мускетари на, на телеком, пакета телекоми. Третия е Майкъл Хама е, целта ни е да може да гарантираме а, а, на, тази нова, на този нов орган възможността да намери правните а, възможности, а, правомощията, а, уменията а, и също така и нашият парламент да може да работи с него. Защото но, в нашите дебати с Европейската комисия и с съвета стана ясно колко е, е полезна работата на Европейския парламент за е, регулаторните органи. Ние искаме да допринесем, да, да укрепим европейското измерение на стратегическите е, сектори. Ние обмисляме да се иска създаването на енергийна агенция. И ние в парламента сме по-амбициозни от съвета а, относно нашите цели и за това, което искаме да се изпълне. И имаме възможност да оценяваме, да формулираме препоръки, а макар и очевидно да нямаме властта да налягаме, да налагаме своите решения. И така, Берек е а, орган, който от сега нататък трябва да започне да гради юриспруденцията на а, регулирането на, на телекомуникациите в Европа, а, да укрепи доверието в един ключов момент, момент, когато предприятията инвестират и в инфраструктура, но те също така инвестират немалко средства влага средства в е, разгръщането на местните е, услуги и на технологиите. А ние също така търсим да намерим баланс между нашите страни и виждате, че в различните страни подходът към проблемите е различен по отношение на националните регулатори. Възможността да обединим знанията си, да имаме е, рамки, в които можем да работим, аз съм сигурна, че Берег ще свърши много полезна работа. Това всичко ще ни даде възможност а, а, да създадем една европейска юриспруденция в това отношение, което едновременно ще бъде стимулираща, която ще осигури правната сигурност на тези, които работят в тази област и също времено ще ни даде възможност да се уредат конфликтите, с един превентивен подход, без да се стига до съд. Сигурни сме, че в крайна сметка регулацията няма да бъде в тази форма, в която я виждаме днес. Но трябва да бъдем достатъчно гъвкави, достатъчно да имаме достатъчно доверие в пакетът, който да служи като е, е, референтен пункт на е, регулаторите, защото да си регулатор, това значи също така и да се опираш на една практика, нещо, което е абсолютно необходимо. Не само на теорията, разбира се. Това исках да кажа, след като имах вече възможност да поздравя новият председател и членовете ще кажа, че ще работим в тясно сътрудничество с е, редица от европейските регулаторни органи и е, е, ще имаме тяхната принос, ще бъде много ценен за нас, когато се разработват директивите и другите законодателни актове в областта на комуникациите преразглеждането на актуализирането на важният пакет, като имаме предвид цифровата стратегия за 2020 година, е друга важна задача. Защото става дума за една директива или един регулаторен пакет, който трябва да се разработва в светлината на нуждите на уния, които ще го използват. Ето, очевидно това ще ни даде възможност да се виждаме отново и отново а, административната, административната работа, в която е, ще бъде основа на работата на Берек, ще бъде вашата работа и нашата обща работа, бих казала. И бих искал да кажа, да кажа, да кажа и на вас, и на всички ваши сътрудници, че ви желаем а, а, пълен успех. А, а, благодаря. Благодаря. Не виждам други желащи да се изкажат. Ще ви дам възможност да отговорите, след което ще продължим. Искате ли да кажете нещо? Очаквах да ми зададете повече въпроси, но като се има предвид, че получих добри жел... пожелания, както и трудният мандат, който получихме и аз, и Берек от почитаемите дами. Мога само да заявя, че ще направя всичко възможно, за да отговоря на очакванията на европейските институции. Като административен директор и като ръководител на своя екип ще направя всичко възможно, за да може целият ни екип да работи отлично. Благодаря. Може би може да ни обясните още малко каква ще бъде следващата стъпка в развитието. В развитието на персонала, в задачите, които си поставите, тъй като аз не съм толкова добре запознат, колкото моите колежки, те са експертки. Well, as, as mentioned, I'm still a candidate uh, to, to this... Аз още не съм назначен на този пост. просто съм кандидат за него. Разговаряли сме за сроковете на моето назначаване, но най-общо последващите стъпки след назначаването ще бъдат набиране на останалата част от служителите, изграждане на инфраструктура, работни политики и така нататък. И освен това имаме конкурси за две свободни работни места, които са важни. Тези конкурси преминаха през септември ще протече фазата с интервютата за вземането на тези постове. След това ще се обявят още няколко работни места. Подготвили сме вече съобщението. Най-общо обаче мога да кажа, че се занимаваме активно с създаването на офиса в Рига. Набираме първо административен персонал, който ще подпомага работата, а след това в края на годината, началото на следващата, ще привлечем експерти. Надяваме се службата в началото на едната година да заработи, защото крайният срок е края на май, когато трябва да бъде транспониран регулаторния пакет – от държавите членки, което за нашата организация означава, че до тогава трябва да сме заработили. Не казвам, че ще се опитаме да напълним цялото щатно разписание и да чакаме да започнат да пристигат задачите. Аз лично, пък и планът е такъв, искам да започнем постепенно и постъпателно да назначаваме служители с административната работа, след това задачите и съответно ще се разраства екипа с нарастването на работата. Правомощията и органиграмата на организацията изискват баланс между централата и експертите, които работят в националните регулаторни органи. Ще има командировани експерти от националните офиси в централата, но ще видим точно как да разпределим работата, особено временните задачи. Може би част от тях ще бъдат задавани националните експерти, е, по места, а останалата част от тези в централата. Това все още не е ясно. Но с работата мисля, че всичко ще се изясни. Първите няколко месеца на действие, функционирането и. Защото не искаме да съсредоточим експертни познания в центъра без да са запознати нашите експерти с конкретиката на пазарите на, електро... Извинете, на електронни съобщения и далекосъобщения по места. Така че националните служби също са важни. Но казах, че ние ще предоставяме управленска и административна подкрепа за всички национални регулаторни органи, включая регулаторния борт. целта на Берек под мое ръководство ще бъде предоставяне на ефективни и ефикасни услуги за всички национални регулатори. Предоставяйки професионална и административна подкрепа, ще имаме много работа и се надяваме по този начин да облегчим и националните регулатори, за да може експертите да работят професионално, по същество, за да извличаме от тях максимално техните познания. Ja, danke schön. Gibt es noch äh, Hinweise oder Fragen? Благодаря. Има ли други коментари, въпроси и така нататък? Ако нямате, няма нужда да удължаваме нещата. Okay. Е, Gut, ähm, dann finde ich, können wir diesen Tagesordnung. Мисля, че може да приключим работа по тази точка от дневния е, ред. Сърдечно благодаря на господина Рема. Е, сигурен съм, че през следващите години е, ще работим пряко с вас. Желая ви всичко добро, желая ви успех, от който се нуждаете. Благодаря ви още веднъж, че дойдохте, че бяхте на наше разположение. Искам да се извиня, че не присъстваха повече колеги. Жалко е, но а, няма какво да направя по въпроса. А, ние имахме късмет да ви чуем, то си е за тях. <laughs>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 Е, пак ще трябва да променим дневния ред, тъй като представителя на Испания, че няма да дойде веднага, все пак ни обеща да дойде малко по-бързичко, е, е, защото в Франция има големи проблеми с трафика. Госпожо Траотман трябва да се погрижда, винаги има проблем с трафика във Франция нека да минем към следващата точка от дневния ред. Представите на изследване относно енергийния пазар на Европейския съюз в, областта на гъста и електроенергията, текущо състояние и прилагане. Матиас Алтман и Антон Ройлман да заповядат. Не знам кой от вас ще започне. Аз ще започна и ще дам после думата на моя колега. Ще всички разполагат с изследването. Ще ви помоля да направите вашето изложение. Чели сме изследването, но ви имате възможност да не го обясните. Благодаря. Поръчано ни бе от секретарията на комисията и ИТРА това изследване през декември миналата година, така че от тогава насетне до май тази година работихме по него. Разполагате с него. Разпечатани са и е, всички плаки, които показваме днес. Okay. The uh, aim and scope of this study was Целта и обхват на проучването е, са следните. Първо, отварянето и завършването на вътрешния пазар на енергетика в Европейския съюз, за да видим какво е състоянието на този пазар. След това а, секторен преглед на транспонирането на втория енергиен пакет и след това третия такъв миналата година. Прият от Европейския парламент и институциите. Последната стъпка стратегически най-важна, според нас, е да оценим възможностите за развитие и какви са необходимите политики, които трябва да бъдат разработени в бъдеще. Съвсем накратко, как стоят нещата на енергийните пазари по-настоящем, природен газ и електричество визирам в случай. След това ще дам думата на колегата, който ще навлезе в подробности на останали, по останалите два въпроса. Целите на тези два пазара са двойствени. От една страна либерализация, от друга страна европейска интеграция. Ще цитирам а, данни за двата. Що се отнася до либерализацията, съсредоточаването на економически оператори на пазара показва нивото на постигнатото. Що се отнася до продажба на електричество на едро, виждаме, че всички национални пазари в Европа все още са високо или средно високо концентрирани. Това означава, че има определени постижения, но картината не е удовлетворителна, ако искаме един наистина либерализиран пазар. Най-вероятно виждате, че има доста червено по тази карта, малко жълто но някои страни са зелени, което пък показва средно концентрирани пазари. Нека да погледнем един друг показател. Той показва каква част от потребителите си сменят доставчиците на електрическа енергия. Това е общ брой потребители, т.е. и промишлени, и битови домакинства, изразено в обеми. Големите потребители, като промишлеността, оказват голямо въздействие тук. Както виждате, не във всички 27 държави членки а, е предоставена информация, но за голямата част от тях сме получили. Част от тях, тези в ляво, почти нямат случаи на прехвърляне или избор на друг доставчик и след това имате такива, в които има от два до 12 или 10, 12, 14% годишно. Не е достатъчно високо това. Говорим за обем, не забравяйте. И броят на потребителите всъщност е малък. Сега се намираме в средата на 2010 година и се надявам нещата да са се развили, но пък нямаме конкретни данни все още за тези последни години. Количествено обаче оставаме с впечатление, че, маркет, е, извинете, че пазарът се разраства и либерализацията също. Ако погледнем интегриране в европейски мащаби, това би означавало цените на електричество и газ на едро да бъдат унифицирани, най-общо казано. Ако погледнем обмена, ще видите, че цените не са еднообразни в Европа, но това не се забелязва тук, на тази графика. Тук се вижда, че корелацията се увеличава, т.е. има положителни резултати от пазарните пакети, в случая енергийните пакети. Нека сега да видим пазара на природен газ. Концентрацията на пазара на пазара на дребно до крайния потребител е много голяма за много страни и средна в някои страни, т.е. повечето е висока концентрацията, тъй че нещата изглеждат почти по същия начин. Избор отново и преминаване от един на друг доставчик не е много високи, но що се отнася до природния газ, либерализацията започна по-късно, отколкото в сектора на електричеството електроснабдяването, но там скоростта е доста по-висока. Така че са достигнали до същото ниво. За природния газ отново, както и при предишната графика, цифрите са за 2008 и предполагаме, че има по-засилена динамика през последните години. Съвсем накратко за разликата между природния газ и електричеството, които са свързани с интегрирането на пазарите в Европа. Природният газ се внася най-вече от страни, които не са членки на Европейския съюз. Ето вижте тук от Русия, от Северна Африка и на трето място Северно море, повечето страни членки на Европейския съюз получават природен газ от страни извън ЕС. Що се отнася до електричеството, всяка една държава членка има производство на такова. Така че системата е различна и интегрирането на транспортно ниво е доста по-напреднало, що се отнася и то съвсем естествено, поради разликата между електричество и природен газ, This, uh, this leads to the fact that natural gas holds... Та, цените на едро, на природен газ са много по-еднакви или по-близки в Европа, отколкото тези на електричество. Виждате го в синьо, останалата част са данъци. Вижте, че това се различава от графиката, която видяхме преди за електричество. Сега давам думата на Антон. Thank you. Thank you, Благодаря, Матиас. добър ден на всички и от мен. А, ще говоря за прилагането на вторият пакет и след това ще се строя на бъдещето. Какво ни очаква в бъдеще и какви препоръки могат да се направят. А, за жалост аз нямам такива хубави картинки като Матиас ще ви покажа текстови слайдове. Първото, на което се спира погледа, когато става дума за прилагането, това са процедурите за нарушаването. До 2009 година виждате, че достъпът до трансгранична мрежова инфраструктура е един от проблемите. е, друг проблем е липса на информация, което е, операторите да дават е, е, също така оплаквания относно процедурите и регулирани цени за крайният потребител. Може да намерите на 55-та страница от документа тези данни. Тоест има голям брой страни, които са виновни за рушения. Тези, които нямат, като Малта, например, те просто не използват природен газ. накрая виждате липса на система от санкции. И тук идва въпроса за правомощията на националните регулаторни органи. Виждате, че обикновените правомощия на тези органи са обикновено в областта на конкуренцията, прозрачността и защитата на потребителите. Разбира се, в областта на конкуренцията те работят заедно с съответните органи, които отговарят за това, но разликите са много големи. Някои регулаторни органи са много по-независими от други. на трето място ролята на, на регионалните инициативи. А, има седем такива инициативи, за жалост нямам а, а, карта да ви покажа. И те значително, в научна степен се застъпват. Например, в Франция и Германия а, са членуват в четири различни регионални инициативи. И тези регионални инициативи са напълно доброволни. А, и към тях се отправят критики във връзка с това как е. Защото те са сравнително нови структури. Но главно те биват обвинявани, че са разделени по региони, че няма функционално раз, разделение. разделение. Някои групи страни са на, така по-напреднали по отношение на а, разпределянето на капацитетите, с който разполагат а другаде е, наблюдаваме повече регионално разпределение. Въпросът е как участват тук националните регулаторни органи. Защото ако а, може да се каже, че някои регулаторни органи имат много малко правомощия. А и в такъв случай в някои регионални организации се има е, избира най-малкият общ знаменател за тези е, регионални инициативи. Възниква и въпросът за насоките, е, доколко тези регионални инициативи получават някакви насоки отгоре и доколко, или пък доколко те градят работата си на процес, който не, върви отдолу нагоре. Има по този въпрос интересен доклад. Той е разгледан в нашия документ. Сега, вторият слайд е за прилагането на вторият пакет. Това няма да е нещо ново за тези, които следят енергийният пазар. Има значителни ограничителни фактори, свързани с планирането на структурите и инвестициите разрешенията. Процедурата е доста тежка. При електроенергията понякога отнемат до 7 години. А, също така тарифите и а, възвръщаемостта на инвестициите и също така стабилността. Дали регулирането се променя в, в, в периоди, да кажем 5-10 години, нещо, което, от което зависи сигурността на операторите. От друга страна, някои инвестиции, получателите на инвестициите не са там, където работи е, операторът на, на енергопреносната система. Е, това са всичко фактори, които влияят върху инвестиционният процес и инфраструктурното изграждане. Енергоразпределителните енергопреносни системи и тяхната собственост е друг въпрос. При електричеството от 26 страни, за които имаме данни, в 18 над 51% е публична собственост мрежата, при газът е малко по-малко, само 9 от 24-те оператори на преносни системи фактически са на публична собственост. Има голяма възможност за повишаване на ефективността. 30% може да се повиши тя при електроенергията, електроенергията но проблема е, е, че не разполагаме с достатъчно цифри, Имаме е, цифри за това какво може да се спечели при повишаване на е, ефективността, но нямаме индивидуални резултати, тази информация не ни се дава, така че не знаеме кой е по-ефективен, кой е по-малко ефективен. Относно енергоразпределението, 80% от мрежите са е, вече разделени, правно разделени. И а, 80% фактически са потребители на такива разделени мрежи, но било поради е, това, че не знаят, е, е, не се възползват от тази възможност потребителите, друга дете първа трябва да се разделят мрежите. Да се... А, някой пък е, просто не се доверяват на безпристрастността на е, операторите на системите. Какви са техническите организационни стандарти? Това са стандартите на УКТЕ, които влезаха в сила през 2002 година. Те не създават трудности за интегрирането на пазара. При ветровата енергия и друга да може да, да създават проблеми, но експертите в областта смятат, че тези проблеми могат да бъдат преодолени. Колкото до газът, съществува е, Европейска е, асоциация е, за подобряване на енергийния обмен. Тях нейната цел е да подобрят, да подобри потоците, които страните обменят. Има проект на Европейската комисия за хармонизиране на качеството на газът. Има вебсайт, на който може да видите различните точки на газовата мрежа в Европа. Много интересен е този сайт. положението в различни части на Европа е различно. На 17-та страница на доклада ще видите тази таблица, където ще видите някои от главните въпроси, свързани с пазара, интеграцията и докъде сме стигнали в създаването, изграждането на общия пазар, регулирани цени и процеса на тяхното регулиране, концентрацията, за която Матиас вече говори, е също така и разделянето. Тук е малко произволен изборът, кое да бъде жълто, кое да бъде зелено и кое е червено. Но все пак надявам се, че тази цвет, цветна схема ви дава известна представа за това, кои страни са по-напреднали в едно или друго отношение и кои изостават. Както виждате, почти половината от европейските потребители от европейските домакинства все още е, плащат регулирани цени. И това е проблем, който според нас трябва да се решава по друг е, въпрос, било чрез данъчната система, чрез преки е, помощи, субсидии или по някакъв друг начин. Значи, по този начин надявам се, че ви дадох е, така, една представа за положението. Е, чрез тази таблица има някои бели полета, където ние нямаме още никаква информация, дори и комисията няма информация за някой от тях. Разбира се, би било хубаво да имаме един индекс, кой е по-напред е, в тази работа, но това е обект на съвсем друг проект, изиска повече изследователска е, работа и за това как да се намери равновесието между различните важни фактори. И сега политиката на третият пакет Имаме е, значи, моделите на ИСО е, и ТО за разделяне на собствеността. Е, и, и съществува възможност за по-нататъчно консолидиране на енергопреносните мрежи. Това се наблюдава вече в Германия много от, от продажби се извършиха, също подобна агломерация се наблюдава и в Италия. По този начин се създават по-големи единици с повече финансови възможности. Ще видим как ще върви тази работа в бъдеще. Съществува опасност някои от тези оператори да се значи, маскират, да се прикриват като енергоразпределителни системи. А, но а, те сотата, а, значи, се занимават с а, правното разделяне. създаването на интелигентни мрежи в бъдеще ще бъде важен елемент от тази работа. Сътрудничеството е много важна част от третия пакет, включително също така и планирането на инфраструктурата. Регулаторите и страните членки трябва да си сътрудничат на регионално равнище, на регионално ниво. И вече имаме е, ЕНСО и ЕНСОГ за сътрудничество в областта на газа. Там работата вече е доста напрегнала. Е, има планове за развитие. ЕНСОГ е, представи първият си план миналата година. ЕНСО е е, има план за 28 милиарда за 5 години е, структурни инвестиции. Това е така голяма сума, е, която е необходима за инвестиране в бъдещите инфраструктури. Може да се каже, че третият пакет носи и задължения, и инструменти за тяхното изпълнение. Още нещо за политиката на третия пакет. Въпросът е дали целевият модел ще стане фактически общ модел. И вече виждаме, че има проекти в електрик, за електроенергията и при газа за разпределение на капацитетите. Значи, е, ако тези е, стъпки ще бъдат задължителни по комитологичната процедура. Бъдещият е, пазарен модел е от много голямо значение. Също зависи какво е нивото на конкретност правилата, които ще дойдат от комитологичната процедура, ще бъдат много важни и трябва ще има конвергенция към общо проектиране на, на пазара. Пакетът предоставя инструменти за това. Европейският парламент ще е много внимателно да наблюдава този процес. Правата на регулаторите по вторият пакет не бяха достатъчни, съществуваха проблеми там, а сега при третият пакет регулаторите получиха значително повече на тях бяха поставени повече задачи, но те получиха и по-ефективни инструменти, с които да ги решават и би трябвало сега да сме свидетели на едни по-силни регулатори. ИСА, която има седалището, а АСЕР, което седалището му е в Любляна, въпросът е дали ще бъде дали ще бъде достатъчно силен, за да може да изпълнява задачите си този орган. И така, почти сме, почти приключвам. Какви са предизвикателствата за политиката? А, идентифицирали сме няколко. Първо, подкрепата за възобновимите енергоисточници. Има различни схеми, различни начини за оказване на помощ за възобновимите енергоисточници. Също има и регулаторни проблеми. И а, това създава една ситуация, която като че ли не, не предоставя най- условия за най-ефективна дейност, когато говорим за координиране, към уеднаквяване, хармонизиране, стандартизиране и така нататък. Нещо трябва да се направи и за тези безобновими енергоисточници. Някои страни вече като Холандия вече създават подобни съвместни схеми с Швеция и Норвегия, например. Сега в финансовата област има директиви, които е, регулират е, е, директивите МИТИ и МАД. И енергийните регулатори вече обмислят тяхното прилагане. Въпросът е инструментите, които сега се обмислят, как ще изглеждат, но в скоро време ще видим какви са предложенията. Сега, е, инфраструктурни проекти в областта на енергетиката. Тук въпросът е фундаментален. Е, зависи от това какви ще бъде, ще бъде бъдещата политика. Ще има инфраструктурен пакет е, за функция на енергетиката, публикуван по-късно тази година, а до година пакет за енергийната сигурност и инфраструктурата. Нека сега а, да поговорим за а, а, обмена а, а, на електричество или ако можем да кажем енергийните борси. А, те са главно в отделните страни. Говори се за регионални а, инициативи, да има обща, обща служба за разпределяне на съществуващия капацитет в Европа, нещо, което се обмисля. спот пазара и търсенето ще се отразят върху бъдещите решения в това отношение. И сега препоръките както председателят Хол каза в едно интервю преди няколко дни, третият пакет се а, обсъжда. А, преди да говорим за четвърти пакет, за четвърти пакет е рано още да се говори. А, ще бъде още рано и през март 2011. Но някои въпроси, които могат да се обсъдят дали възобновимите енергоисъчници например, ветровата електроенергия, ще могат да се включат, да имат достъп до мрежата и ще, ще има ли разделяне на собствеността и там. На времето ще покаже дали правомощията дадени на АСЕР са адекватни. Както и при деривативите, Ясно е, че е необходимо регулиране, обаче енергията не е, пазара на енергия не е като финансовите пазари. И затова трябва да се каже, че може да бъде полезно да има пазар на деривативите в областта на енергията. Член 3.29 се говори за засилено сътрудничество. И така имахме доста пространни и подробни дискусии върху предложенията. Председателят на Европейския промент Бузек също беше много активен в тези обсъждания. Ставаше дума за това, че Лисабонският договор открива нови възможности за сътрудничество между страните членки. И накрая, но не последно по важност, инфраструктурните инвестиции явно хармонизирането на системите, помощните системи в Европа ще имат положителен резултат. Трябва да видим какво трябва да направи Европейския съюз в тази област. Средствата на разположение са ограничени. Например, бюджета за теновете, за трансевропейските мрежи е нещо, което съвсем не отговаря на техните задачи, например, за близко, поне за близкото бъдеще. И накрая, целите за 2020 година трябва да намалим потреблението на енергия, но също така трябва да се прецени как това се вписва в нуждата от допълнителни инвестиции в инфраструктурата. Необходими ще са допълнителни инвестиции, особено за природния газ. Е, толкова ще спра до тук и сега, разбира се, и аз ще бъда готов е, да дам по-нататъчни разяснения и да отговоря на въпроси. Благодаря на господин Хартман и господин Ройман. Е, ставаше дума за това да получим информация по въпроса. Колегата Рубих първи иска да вземе отношение. Благодаря за а, изложението. За нас а, е изключително важно винаги да знаем докъде са стигнали нещата а за страните членки е важно да подобряват комуникацията помежду си. Моя въпрос е свързан с едно гласуване, което имахме днес сутринта в Комисията по енергетика в парламента, а, а именно относно механизма за компенсиране между операторите на преносни мрежи и общия регулаторен подход по отношение на таксите за пренос. Интересуваме а, как гледате на какво е вашето мнение относно споразумението за мрежите, преноса на електроенергия по мрежите и транзита между отделните държави? А, и смятате ли, че за момента операторите на преносни мрежи могат да работят а, така, че да покриват разходите си. Госпожа Мадорело. Благодаря, господин председател. И аз искам да, да благодаря а, и да поздравя а, докладчиците за отличната работа, която са свършили. Дадохте ни много информация, много данни, които ще бъдат извънредно полезни за нашата работа, уверявам ви. Беше много интересно да ви слушаме. Председателя каза вече, че трябва да проучим много внимателно вашето изследване и да видим какво може да, какви изводи може да си направим от него. Искам да ви задам няколко въпроса и може би може да вземете отношение по тях. Първо. А, вие казахте нещо относно а, пазара на газ. Как намирате предложението за централизиране на а, а, покупките на газ на ниво Европейска общност? Това е първият ми въпрос. Втория ми въпрос е дали сте анализирали различните клаузи, защото на вътрешния пазар има клауза касаеща мястото на получаване и други подобни клаузи. Смятате ли, че те трябва да се премахнат? Изобщо това са ми двата въпроса към вас. Госпожа Херцог има думата. Е, благодаря. Искам да благодаря за доклада. Важно е и парламента, но и по-специално мозъчните тръстове да следят прилагането на пакетите в сферата на енергетиката. Имам въпрос за евентуалните преимущества. Ние въведохме третия енергиен пакет не е, ей така сам за себе си, а за да има някакви плюсове за потребителите, за инвеститорите, за целия енергиен сектор. Имате ли данни по отношение на тези преимущества? Стигаме ли целите? Третият пакет ли беше правилният път? Или чисто и просто си направихме една чудесна на хартия европейска политика. Аз знам отговора, но искам да чуя вашето становище. Какво трябва да се направи, за да има максимално въздействие? играчите в сектора, пазара, потребителите, защото това трябва да сведем до знание на нашите граждани. Äh, Благодаря. Аз също искам да прибавя от мен два въпроса. Това, което каза колежката Херцог Току-що засяга въпроса, който а, вие започнахте да изяснявате, а, а именно дали сме на добър път с а, третия пакет. А, във втората част а, вие говорихте за а, а, въвеждането, за действието на пакета, защото един пакет може да се оцени като добър или лош едва след като са осъществени мерките. Преди това можем да правим само предположение. Искам да разбера какво е вашето виждане и дали можем да направим нещо, ако има нужда от такова нещо за подобрение, преди да преминем към третия етап. Ja, wenn ich keine weiteren Fragen sehe, dann würde ich Ihnen... Ако ако няма други въпроси, сега ще ви дам възможност да отговорите. Заповядайте. Um, thank you, Mr. Chairman. Um, concerning the first question, I'm, I'm not... Благодаря. Не съм сигурен дали разбрах първия въпрос. Аз не съм запознат с uh, проучвания от такъв тип по отношение на компенсации за операторите на независими системи и другите операции, оператори. Що се отнася до плюсовете на третия пакет? Мисля, че изредих част от политиките и ние съвсем ясно виждаме, че тези политики, свързани с разделянето на собствеността от преносната мрежа, инфраструктурното планиране, видите, мерки, които са задължителен характер, всичко това са положителни мерки. Третия пакет. Но е трудно да се каже, преди този пакет наистина да бъде приложен на практика. Тоест не е ясно какъв ще бъде резултата. Или може да гледаме положително, или пък да подходим по-критично. Винаги нещо може да се направи и по-добре. Но аз съм убеден, че третия пакет ще има добро въздействие върху пазара. Но пакетът трябва да бъде пренесен в националното законодателство и приложен в държавите членки. А, преди да започнем да говорим за четвъртия пакет, важно е да видим политиките на държавите членки. По отношение на централизирано закупуване на природен газ и клаузите за дестинация, за крайно местонохождение. Това е един въпрос, който е доста сложен ако се подходи така, може да се видят определени преимущества, но аз лично мисля, че трябва да се опитаме да запазим максимален брой пазарни механизми. Разбирам обаче, че сме изправени пред монополи, които са извън рамките на Европейския съюз и има различни предложения. Аз не съм експерт по външна политика, така че не мога да отговоря ясно. Как точно да се направи? Матиас, искаш ли нещо да добавиш? No, well, I can, uh... Sorry. Thank you very much. Uh, I can just uh, compliment a little bit on... Uh... Искам малко да допълня картината с природния газ. Става дума за покупателна способност. Ако укрупним тази покупателна способност в цяла Европа, то тогава е, държавите, от които внасяме природен газ, биха могли да променят положителна посока цените, на които ни предлагат газ. Може да се погледне и какъв е подходът на други държави. Мога да дам като важен пример Китай. Китай и изразходва огромни суми за енергетика, водят преговори с Русия, за да закупуват природен газ в огромни количества. И тогава се питаме в каква посока, на изток или запад ще тръгне следващия газопровод. Ако погледнем други енергийни пазари, като например пазара на въглища, то тогава може да видим, че Китай като закупчик на въглища действа единно. докато в Западна Европа имаме отделни економически оператори, които си купуват въглища. Така че това е, е дисбаланс, що се отнася до покупателна способност. И подобни неща могат да се случат и в сферата на природния газ. Не казвам, че трябва да закупуваме централизирано, а, с окрупняване на средствата, а говоря за външна енергийна политика. Това е всичко, което мога да кажа. Исках само да посоча тези въпроси. Okay. Maybe I could uh, use this Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря на колегите от другите две фирми и институции, които също допринесоха за изготвянето на това проучване. Виждате логото на всяка една от тях на слайда. Имате и нашите електронни адреси, ако искате да зададете допълнителни въпроси. Благодаря. Благодаря ви много за първото изложение, за вашите въпроси. Скъпи колеги, информирахте се и експертите по енергоснабдяване, които за съжаление не присъстват, могат да зададат въпроси по имейла, могат да се информират. Благодаря ви много, че бяхте тук. Благодаря ви, че ни дадохте всичката тази информация. Останалите ще трябва да се чета текста. Благодаря още веднъж. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht gleich weiter. Скъпи колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Още няколко минути ще минат докато влезе нашия гост. Просто ще трябва да го изчакам. Дами и господа, продължаваме по дневния ред. Испанското председателство на съвета а, пристигна. А, начало този път с държавния секретар на Испания, отговарящ за телекомуникацията и информационното общество, господин Росперан. Благодаря ви много, че дойдохте. Е, днес е, сутринта разбрахме, че не е лесно да се пристигне от Испания до е, Белгия поради трафика във Франция. Много ви благодаря, че сте тук. Благодаря, че тук присъстват колегите от представителството на Испания в Брюксел, с които работихме чудесно през последните месеци и постигнахме много добри резултати. Достатъчно встъпителни слова от моя страна. Благодаря ви. Господин Перан, имате думата. Много ни интересува това, което имате ни съобщите. Buenas tardes. Добър ден, господин председател. Благодаря и на членовете на комисията ИТРА на Европейския парламент. За мен е чест да бъда днес сред вас и да ви разкажа за нашата дейност през 6 е, месеца на Испанското председателство в областта на телекомуникациите на информационното общество. Ние бяхме първото председателство, което работи изцяло а, е, а, е, под шапката на Лисабонския договор. Искам първо да обърна внимание на това, че всичките ни усилия бяха насочени към а, интензивиране на отношенията между институциите и подобряване на работата, а, така както е предвидено в Лисабонския договор. А, Поставихме си за цел да активизираме всички политически линии, които ще ни помогнат да направим така, че Европа колкото може по-скоро да навлезе в една ера на устойчивост и стабилност. Погледнато в по-дългосрочен план, ние се опитахме да осъществим редица елементи, които да скицират една европейска система на растеж, която да е конкурентно способна. Тази цел в настоящия момент е много по-важна, отколкото когато и да било. Спекулациите срещу еврозоната и економическото развитие през последните години налагат да се направят дълбоки реформи в стратегически сфери ако Европа иска да остане това, което винаги е била, т.е. на място, на което а, и економиката и социалната страна върват ръка за ръка, трябва да се противопоставим на тенденцията силните да стават все по-силни, а слабите все по-слаби. Тук Европа трябва да а, поеме водеща роля а, както в рамките на нашия континент, така и в глобален мащаб. Ето защо ние започнахме да осъществяваме програмата на председателското трио, която ви представи министър Себастиан през а, януари. Тук ставаше дума за дефиниция на, нова дефиниция на различни секторни политики. Онези, които са важни за бъдещия успех. Трите е, отрасла, за които ще говоря днес, енергетик, е, далеко съобщение, информационно общество и промишлеността, разбира се, са сред най-важните. Ще се спра първо на енергетиката. Е, енергетиката и плана за действие в тази област е нещо, което ще играе много важна роля през е, идните е, години и трябваше да бъде прият под испанско председателство. Така поиска съвета, така поиска и парламента, но имаше закъснение при образуването на новата комисия, така че срока беше изместен за началото на 2011 година. Във всеки случай плана ще бъде реализиран в рамките на председателството Трио. На неформалния съвет през януари в Севиля този план беше обсъден и след това на съвета по енергетика през март беше обсъдена и стратегията 2020. Испанското председателство смята, че е добре по тази тема да излезем с заключителен документ и сега ще ви обясня какво имам предвид. Имаше контакти с, имахме контакти с комисията и решихме да направим този план част от стратегията Европа 2020 комисията а, включи този документ в новата стратегия за а, а, растеж и заетост. А, нашата цел е да създадем една Европа, която а, ефективно използва своите а, ресурси. Това беше потвърдено през, през миналата седмица в а, съвета. Представихме на комисията документ към една нова енергийна стратегия от 2011 до 2020 година. Беше обсъдена в Министерския съвет на 31 май в рамките на разговорите за вече споменатата стратегия 2020. Бяха разработени изводи, които ще послужат за основа на плана за действие за енергетиката. Е, този план за действие трябва да бъде завършен колкото може по-бързо. Важни елементи от него са действителната неграция на е, пазара на енергия. Испанското председателство е предвидило важни елементи. Първо, растеж, второ, разширяване на съществуващите връзки и трето, хармонизиране в законодателно отношение. По-конкретно, както неформалният съвет през януари в Севиля, така и конференцията по темата за инфраструктурата, провела се на 28 май в Мадрид, облегчиха работата, която трябваше да създаде, която трябваше да създаде инструмент за работа в тази област. Важно за вътрешния пазар на енергия е ролята, която ще играе законодателното хармонизиране. И за това е много важно регулаторните органи да си сътрудничим. Знаем, че агенцията ще бъде със седалище в Любляна и под наше председателство, както административния, бяха създадени както административния, така и регулаторния съвет от друга страна, що се отнася до сигурността на доставките, наред с различните дейности за подобряване на връзките, искам да изтъкна два факта. Първо, приемането в съвета на министрите на енергетиката на регламента за нотифициране на инвестициите в е, проекти за енергийна инфраструктура и на второ място работата, която извърши съвета за постигане на политическо споразумение е, с Европейския парламент по отношение на регламента за сигурност на доставките на газ. В момента има още едно споразумение, което е отворено, което е ви представено от съвета и трябва да бъде гласувано в парламента то е важно и касае гражданите, стопанските субекти и така нататък. За тях е важно да гарантираме сигурността на доставките на газ. За тази цел а, а, сме в диалог с трети страни, а, доставчици, потребители и транзитни страни. Това го правим, за да предотвратим възможни кризи на доставката. С комисията целта ни е да изградим системи за ранно предупреждение, за да не се случват подобни неща, каквито се случиха в близкото минало. Защо? бяхме поставили на изпитания за няколко дни и за щастие всичко приключи добре. По въпроса за външните отношения, искам да кажа, че по време на нашето председателство започнаха работа работни групи в рамките на Трансатлантическия енергия съвет с Съединените щати. Работата ще бъде продължена при Бългийско председателство. Работата за гарантиране сигурността на доставките е изключително важна е, важно е да се е, продължи да се работи по различните политики за енергийна ефективност. Това, което беше обявено още по, швед... по времето на шведското председателство, че трябва да постигнем енергийна ефективност. Това стана още през 2006 година. Всичко това трябва да се оцени и да се актуализира. Това, за съжаление, не успя да се осъществи. Комисията не направи предложение. Въпреки това, под испанско председателство, а, този план се включи в плана за действие за енергетиката. Испанското председателство успя да завърши работата на шведското председателство за енергийната ефективност на сградите и а, етикетирането на енергийната ефективност, нещо, което беше обсъдено и в парламента. Законодателството за възобновяемите енергийни източници е в ход от няколко години. Работихме и в тази посока. Трябва да има и национални планове за действие, които да бъдат представени за одобрение на комисията на 30 юни. съществува известна несигурност по отношение на директивата за сътрудничеството. А, искам да ви информирам за един семинар за енергийната ефективност, който се проведе на 15 и 16 април. Беше много добър форум за подготовка на страните членки а, за създаване на техните планове за действие. Е, за а, една политика, включваща възобновяеми енергийни източници. Освен това, ние положихме усилия а, усилия за а, установяването на една енергетика бедна на въглероден диоксид. Испанското председателство смяташе тази област за ключова в своята работа. que, tras el correspondiente proceso de discusión, Изработихме няколко извода, които бяха прияти на 12 март от съвета по енергетика. Те трябва да допринесат за това да има промишлени инициативи, които да ни позволят да напреднем по отношение на различните чисти енергии. Към тези изводи се прибави срещата на върха на 3 и 4 юни в Мадрид. Резултата а, беше, че официално от страна на промишлеността излязоха първите четири инициативи от общо седемте, които бяха предвидени за слънчевата енергия, лавенето и съхранението на въглероден диоксид. Дами и господа, сега искам да се спра на една идея, която вече ви е представил министър Себастиян в началото на председателството. Става дума за това, че в миналото изкопаемите източници на енергия преобладаваха те стават все по-малко и това доведе до политическо напрежение, които доведоха до влушаване на отношенията между държавите. Трябва да сложим край на това. Ние имаме нужда от нови източници, които са чисти, с които разполагаме неограничено. Това ще открие нови перспективи за устойчиво сътрудничество и мир. Е, не трябва ние като европейци да изпускаме тази е, тенденция. По време на нашето председателство е, представихме Средиземноморския план за слънчева енергия. На 11 и 12 май в Валенция се проведе конференция за този средиземноморски план за соларна енергия. Имаме съвместен план. Имаше от страна на промишлеността и финансовите институции редица въпроси във връзка с осъществяването на този план. Е, изводите от срещата в Валенсия ще бъдат представени на следващата среща на върха по въпросите на енергетиката, което ще се проведе най-вероятно след лятото. Надяваме се на това заседание да бъде прият стратегически документ за слънчевата енергия без съмнение контрола на енергетиката ще продължи да бъде ключов елемент за конкурентоспособността и устойчивостта на европейската економика. Това обаче не е единствения елемент. Информационните и телемокационните технологии са друг фактор за растеж, иновация и конкурентоспособност. Това трябва да се използва днес и за в бъдеще, за да можем отново да поемем водеща роля в економиката и технологията на света. Ние осъзнаваме това и затова нашата първа инициатива в тази област беше следната. обърнахме се към сектор, към стопанските субекти от сектора на телекомуникациите. за да получим от тях информация относно мрежите и продуктите. На 18 януари те ни представиха доклад и разработихме европейска дигитална стратегия. Е, която Испанското председателство представи на комисията, националните правителства, разбира се, на парламента и на пресата, за да могат те да вземат предвид това за е, е, в Европейската програма, дигитална програма от 2010 до 2015 година. Испания си постави за цел тази програма да бъде приета по време на Испанското председателство. Затова поддържахме е, постоянен контакт с съответните генерални дирекции на комисията, които отговарят за тази стратегия. Е, освен това, работихме активно за определене на насоките, на основните линии на тази програма. Е, направихме е, предложение от испанска страна за тази дигитална стратегия е, и до края на 2010 година. Е, ще ги представим на комисията и е, парламента. Е, това са предложения за развитие на информационното общество от 2010 до 2015 година. Гражданите трябва да бъдат поставени в центъра на дигиталната революция. В основата на тази стратегия трябва да залегнат основните принципи на испанското председателство, иновация и равни, равно равнопоставеност. Целта е да засилим доверието на гражданите в дигиталната среда и да създадем харта на ползвателите на тези услуги. Всички ние напълно осъзнаваме, че тези технологии са, трябва да се разглеждат в глобален план и, прогреси... и с течение на времето ще станат универсални, що се отнася от техните потребители и за това е важно да засилим сътрудничеството между регионите. През през януари имаше първа среща в Вашингтон с най-важните представители на региона на Съединените щати. Там бяха обменени идеи относно съвместните интереси и проекти. Испанското председателство свика и петия форум на министрите от Латинска Америка и Карибския басейн под мотото с дигитално съдържание към дигитално общество. На този форум се направи равносметка на политиката, която беше проведена и приоритетите за а, ИКТ за дигиталните цели, за преодоляване на дигиталните различия, спазвайки естествено спецификата, съобразявайки се спецификата на региона. Присъстващите страни, институциите, комисията, економическата комисия за Латинска Америка и Карибския басейн подписаха споразумение Е, важно беше всички да се обединят е, е, около мнението за важността на дигиталната стратегия и да се съгласят да интензивират сътрудничеството. По този начин ние създадохме основа за разговорите на министрите в Гранада през 2010 година. от страна на страните членки и Европейската комисия едино, единодушно беше изработена а, декларацията от Гранада за дигиталната стратегия. Тази декларация съдържаше най-важните оси, а, които са задължителни за създаване на дигитална економика, и дигитално общество, без изключване на нито един от участниците. На 5 май 2010 година а, беше криза прието а, решение за дигитална програма, дигитален план за действие до 2015 а, година. Това е първата ос, която стои в основата на стратегията Европа 2020. По-конкретно това е програма за реформи, която съдържа законодателни мерки, специфични дейности на национално европейско равнище. Става дума за това да се намери изход от кризата и да се подготви економиката на Европа за следващото десетилетие. Това е един вид път на карта, която има за цел да максимизира потенциал на ИКТ, особено в областта на широколентови интернет и в унези сектор на промишлеността и социалното общество, които ще допринесат за подобряване на живота на гражданите и предприятията. Тук има много области, които са изключително важни. По тях проведохме консултации с всички засегнати. С оглед на това Министерски съвет на Европейския съюз на 21 май подкрепи дигиталната програма и се съгласи да я предостави на Европейския съвет, което да бъде приятен на 17 юни. Ставаше дума да се подкрепи един амбициозен план за действие с два основни аспекта създаването на а, един дигитален вътрешен пазар в полза на потребителите а, и малките европейски предприятия. Второ ставаше дума за приемане на координирани мерки в мрежата, за да се повиши капацитета и сигурността, но също така и да се повиши доверието на гражданите в Европа към интернет. На 17 е, съвета се споразумя, цитирам, след емблематичната инициатива Дигитална програма за Европа беше е, взето решение да се въведе програма, като целта е да се създаде един вътрешен пазар в дигиталния сектор, който до 2015 година да може да заработи дигиталната програма ще ни доведе до една дигитална економика, в която ще се използват възможностите на ИКТ и ще насърчи производителността и конкретно способността на редица е, сектори и ще ни помогне да направим необходимите промени така че економиката да стане по-ефективна по отношение на разхода на е, енергия. Бяха проведени още три важни технически заседания по Испанско председателство, едно заседание за сигурност и доверие в интернет. Имаше споразумение за сътрудничество на европейско равнище в тази толкова важна област. проведохме едно заседание по темата за електронния подпис и имаше още едно много, много важно заседание, на което стана дума за мерки и политика в информационното общество. Участва ОСР и Международния съюз на далекосъобщителните предприятия. Беше прието споразумението от Мадрид за модернизиране и координиране на параметрите и моделите, които са важни за тази сфера. Всичко това беше, е отрешаващо значение за гарантиране на бъдещето на европейската економика, но също така и във връзка с европейската промишленост. Економическата криза се отрази върху промишлеността на всички страни – И за тази цел бяха проведени редица мерки за подпомагане на политиката за промишлеността. Искахме да започнем дебат за необходимостта от нова индустриална политика с един хоризонт от 2020 година. Съвета по конкурентоспособността от 1 март прие заключения. Комисията беше е, е, приканена да обмисли нова промишлена политика преди края на 2010 година. За нас една такава политика трябва да насърчи устойчивостта и иновативния капацитет на европейската промишленост, за да осигури конкурентоспособност на глобалните пазари. За всичко това министър Себастиан говори още преди 5 месеца. Автомобилният сектор тук може да бъде наш важен съюзник. Jugando su futuro energético y el de su desarrollo tecnológico. Apostar por el vehículo eléctrico supone incorporar las energías energética del petróleo. La presidencia española електрическите автомобили. А, това е значи също така, че ще намалим нашата зависимост от петрола. И разработването на електрически, електромобили беше част от дневния ред на Испанското председателство. Целта беше да намалим максимално зависимостта си от изкопаеми горива и емисиите от CO2 тези технологии трябва да изиграят ключова роля в преустройството на, екон... на европейската автомобилна промишленост. За да се намали зависимостта ни от петрол и а, поощрим използването на възобновими енергоистичници, които са не само по а, сигурни, но също така и по-малко вредят на околната среда. Трябва да се разработи, разбира се, и достатъчно софтуер за презареждане на акумулаторите, а също и така и съответните интелигентни електромери. Обсъждат се мерките за симулиране производството на електромобили. И за това на съвета в Сан Себастьян на 8 и 9 февруари бяха обсъдени тези въпроси. Дискусията показа, че страните членки живо се интересуват от електромобилите и че те могат да играят важна роля в европейската промишленост. Някои страни искаха да се възприеме стратегия открита към различни видове нови технологии, други настояваха повече за електромобилите. Комисията прие е, на 8 април своята стратегия за е, чистите превозни средства на 6 май. Европейският парламент прие резолюция, с която се иска да се вземат е, необходимите мерки – за насърчаване на въвеждането на електрически автомобили. Съвета по ефективността на 5 май, май прие решения, с които подкрепя искането на парламента. А, а именно чистите а, превозни средства да се включат в плана за действие. Тоест, Испанското председателство е положило големи усилия, усилия за да стимулира създаването на обща стратегия, европейска стратегия за електромобилите. Заедно с правителствата на Португалия, Испания и Франция бе приета обща декларация за стимулиране на въвеждането на електромобили в Европа. Испанското председателство също така допринесе за по-широката известност на, а, акта за малките предприятия. Организирахме конференция за обмяна на а, добри практики в Падрит в 20-21 юни. Европейската комисия се вземе мерки за да а, тези решения в съответствие с стратегията 2020. Необходимо е да се осигури достъп и до финансиране. Бих искал също така да спомена политическото споразумение по регламента за създаване на единни условия за пазар на строителните материали искам да спомена и решенията на съвета по конкурентоспособността, където бе е, ревизирана системата от търговски марки на Европейския съюз. може би ние преживяваме така най-значителният момент в нашата история. Преживяхме най- тежката криза на последните 80 години, спекулативни нападки, нападения срещу еврото, абсолютно необходимо е а, да се възприемат спешни реформи, а, за да продължим да изграждаме Европа а, от Европа за Европа. За да постигне това, а, Испанското председателство има една ключова задача предвид – Бъдещето ще е възможно само ако имаме повече Европа, не по-малко. В секторната политика трябва да се обединяваме, трябва да намерим път за конкурентоспособен растеж, за устойчиво развитие. Това е единственият начин да, се, да преодолеем предизвикателствата, пред които сме изправени. Тези проблеми сега ще трябва да се решават от бългийското председателство. Желаем им пълен успех и сме готови да им помагаме с всичко, с каквото можем. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин държавен секретар, за интересното изложение. Сега имаме възможност да зададем въпроси. Ана Мадарел. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Рос. Благодаря, че дойдохте да говорите пред нашата комисия. Искам да ви поздравя за работата, която министерство, вашето Министерство е свършило през 6 месеца на Испанското председателство. вашето Министерство се занимава с широк кръг въпроси а, и вие сте работили извънредно упорито и средоточено за да завършите програмата, която министърът представи в началото на вашето председателство. Амбициозна програма, ние се радваме а да чуем, че в голяма степен сте изпълнили намеренията си. Вие ни дадахте едно много обстойно и ясно а, и, и, изложение на работата през последните 6 месеца. Няма място за много въпроси, защото вие всичко обяснихте толкова ясно. Но между всичко, което споменахте, може би мога да се спра на един от приоритетите на председателството. А именно електротехнологиите като альтернатива за традиционните транспортни технологии. През април комисията публикува Европейската стратегия за чисти и енергоефективни автомобили. В този план се предвиждат конкретни мерки за електромобилите. Парламентът, както вие казахте, прие решение по този въпрос. Вие споменахте и решенията на съвета. Но едно нещо не ми е съвсем ясно, господин Рос. Смятате ли, че сега а, страните членки трябва да изчакат по-конкретни предложения на комисията относно плана за действие? Или вече разполагаме с необходимите рамки, които биха се дадат възможност на страните членки да разработят собствени планове относно електромобилите. Това първо. Втория ми въпрос. Като се има предвид възможността да се разработват различни планове за действие от страните членки, ще може ли комисията да координира тази дейност и да гарантира функционирането на вътрешния пазар? Относно бъдещата работа бих искала да попитам, кои от мерките в планът за действие трябва да имат приоритет. Бих искала да кажа, че е срамота, че много от колегите от нашата група не можаха да дойдат. Господин Кастилио трябваше да бърза да хване самолета си. Знам, че те биха искали да са тук, но просто нямаха възможност. Благодаря много. Сега. Благодаря а, а, за председател. Аз искам да изразя а, Моята благодарност, господин държавния секретар. Бих искала да благодаря на Испанското председателство за това, че участва в заседанията на нашата комисия толкова често. Представя ни своята програма, а днес ни представи равносметката от нейното изпълнение. преди да дойда тук, бях на заседание на комисията по културата, там беше министърът на образованието. Не знам дали се споменали това, което ще попитам, но както знаете, ние много държим на сигурността на доставките, енергийните доставки. Това е много важен въпрос за парламента и комисията. Как оценявате положението по време на испанското председателство? Постигнат ли напредък в това отношение? Как оценявате положението със сигурността на доставките? Благодаря. И сега а, Клод Томес. Благодаря, господин председател, господин министр. А, тази сутрин а, вашият а, а, колега а, показа, че а, по време на криза Испанското председателство не се поколеба да направи решителни крачки в много отношения. И това, което сега не споделихте с нас по отношение на промишленото и енергийно развитие, е много впечатляващо. Въпросът за сигурността на газовите доставки е много важен. и затова госпожа Беатрис Сеноваска има заслуга, голяма заслуга. И е, мисля, че тя а, направи много за постигане на единодушие по този въпрос тук в парламента. А, на, имах удоволствие да участвам на, на заседанието в Валенция, където обсъждахме проблемите на Средиземноморието. Бих могъл да продължа. Но усилията, които правите за насърчаване на използването на електроавтомобилите и възобновимите енергоисточници са достойни за много висока оценка. Това показва, че вие имате не само виждане за бъдещето, но също и така способност крачка по крачка да вървите напред. Както казах, в скоби ще кажа, че Жалко беше, че вашия самолет закъсня и тук има толкова малко депутати, но искам да ви уверя, че онези депутати, които тук присъстват, са онези, които внимателно следят вашата работа и я ценят. Е, Сега въпросът ми е свързан с Средиземноморието. Аз съм малко скептик. Относно Съюза за Средиземноморието, така този амбициозен проект, знаем за конфликтът в Палестина, конфликт в Палестина, който няма да изчезне от бързо. Е, конференцията в Валенция, според мен, показа, че трябва да се определят две или три е, е, страни от е, северния бряг на Африка, които имат изпълними планове. Има, мисля преди всичко за Марокко, който има, има предимството, че вече е свързано с, енер... с електропроводи с Испания. И да се направят конкретни двустранни а, стъпки, а, за да може а, а, план да бъде наистина реализиран. Защото ако се затънеме в, в водите на метаполитиката, няма да стигнем далеко. А, второ, искам да кажа нещо за връзката между енергийната и промишлената политика. Знам, че в Испания се води полемика, свързана с едно проучване на така наречен професор от Мадридският университет, който казва, че развиването на енергийната ефективност и възобновими източници унищожава всъщност работни места в испанската економика. Бях много очуден, когато прочетох това проучване, не го намирам за особено сериозно като, научна, като научно усилие. Вие, който сте министър и който заедно с други в, сте участвали в усилията да се направят такива громадни инвестиции в възобновимите енергоисточници. Какво мислите по този въпрос? Защото сега, когато обсъждаме европейската енергийна политика, трябва да имаме конкретни, конкретни планове как Европа да излезе от книгата, от кризата, как да бъде а, реиндустриализирана. А, защото а, това, което става на място в Испания е много интересно да чуя вашето мнение за него. Благодаря. А, колежката Херцог. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че сте между нас. Жалко е, че по време на испанското председателство толкова много усилия трябваше да се отделят за финансовите регулиране, за финансово економическата криза. И това до известна степен като че ли засенчи огромната работа, която вие като министр сте свършихте. И добре е, че додохте тук да ни напомните, пак за тези, които не знаят да ги осведомите за тази работа. Примерно АСЕР, цифровия дневен ред, малките и средни предприятия. Аз имах удоволствие да работя с господин Себастиан. Знам колко упорито работят испанците и колко са, се радват представителите на малките и средни предприятия. Като унгарка а, ми се иска ние да, а, можехме да изпълним поне 25% от това, което вие постигнахте по време на своето председателство. Имам само един въпрос. Как виждате индустриалната поли... промишлената политика, цифровия дневен ред? Как могат те да работят в синергия, за да помогнат съвместно на малките и средни предприятия. Защото хубаво е тези политики а, взаимно да се допълват а, и да действат заедно. Как виждате това, тази взаимна дейност в бъдеще? Благодаря, Пол Рубих. Искам да ви благодаря аз за това, че отделихте време да посетите Европейския парламент. Смятам, че Испанското председателство извърши много важна работа. Например, решението за Берек и това, че Берек ще може да започне да работи в сферата на електронните съобщения. Това беше важна стъпка напред. Също така мисля, че ще е добре, ако Берек може да дава подкрепа на най-добрите предприятия, свързани с далекосъобщенията. Надявам се, разбира се, и на другите 26 пазара. Има такива, които отдавна имат своите позиции на 26-те пазара, има и ново дошли оператори. Надявам се да подкрепите новите лидери на пазарите, както и нашите потребители в държавите членки. Та, мисля, че дава една отлична възможност да запазим националните си интереси и в същото време да направим така, че държавите и гражданите на останалите 26 държави членки могат да получат същите възможности, каквито имаме и ние с нашите фирми. Още нещо важно за нашите граждани е роуминга с данни. Имаме нови телефони на пазара, които могат да се използват за сваляне на данни до 100 мегабита секунда. секунда е максималната скорост. И ако помислим чисто ценово, 50 цента на мегабит биха означавали 50 евро на секунда ако човек сваля нещо от интернет. Това според мен означава, че от 1 юли трябва да се захванем и с тази тематика. Смятате ли, че тази нова форма на комуникация е такава, което ще доведе до по-голяма прозрачност за гражданите на Европа, а не да се скрие останата част от света от тях поради злоупотреби на пазара. Благодаря за въпросите, казва председателя. И сега давам думата на Испанското председателство да отговори. Bien, eh, muchas gracias. En primer lugar, quiero... Благодаря. Много. Искам да изразя искрената си благодарност от името на всички, които работиха за Испанското председателство усърдно последните 6 месеца. Искахме, независимо от кризата и независимо от просрочванията при създаването на Европейската комисия, Европа няма да загуби скорост. И ще може да напредне и економически, и социално. Отново, от името на целия екип на председателството, благодаря ви, че признавате усилената ни работа. Както каза госпожа Херцог, понякога нещата се поскриваха поради кризата, която излизаше на преден план. Но независимо от тази криза, успяхме да свършим много работа в различни сфери. Последното се признава от а, мнозина. Благодарим ви. Всички, които работихме много усилено, за да го постигнем, ще се почувстваме и удовлетворени и горди. Имаше различни въпроси, аз ще се опитам да ги обобщя. Що се отнася до електрическите МПС? Възможностите за съчетаване на действията или за това дали държавите членки да се изчакат една друга или веднага да започнат да работят. Най-общо мога да кажа, че и хибридните, и електрическите автомобили а, получават различна степен на приоритет държавите членки. Технологична неутралност всъщност беше това, което комисията искаше да внедри. Има обаче огромни възможности за развитие. Тези МПС потребяват по-малко, по-ефикасни са, разработват се нови технологии от страна на автомобилната индустрия. Също така се използват и различни технологии и софтуер от далекосъобщителната индустрия. Ето това са сфери, в които Европа може да се утвърди като водещият континент на световната сцена. Останалата част от света очаква от нас такова нещо и иска да видите, ли сме достатъчно решими по отношение на електрическите автомобили, които не замърсяват. Обеден съм, че Европейската комисия постепенно ще стигне до едно високо ниво на координация. Но аз насърчавам държавите членки да работят помежду си. В Испания започнахме да прилагаме стратегията за електрически коли. Имаме от 2010 до 2012 стратегически план. Има и други държави, които се занимават с сходни инициативи. Получих въпрос също така за приоритетите така както те са изложени в плана за действие. Има нещо, което не би трябвало да бъде приоритет само тук, а и в други сектори. И то е един единен цифровизиран пазар, енергиен пазар, единни пазари на всички нива. Европа има нужда от единен пазар, общ пазар. Ако искаме да можем да имаме въздействие в света стандартизирана взаимовръзка за зареждане, която дава възможност за оперативна съвместимост, би била изключително важна. Европейската инвестиционна банка може да започне да дава съответни капиталовложения за развиване на стоки и услуги в сферата на електрическите автомобили. Изискванията за безопасност, одобряване на различни типове автомобили – и плановете за развитие на инфраструктури за зареждане из целия Европейски съюз. Надявам се във всички тези сфери да има напредък и от страна на комисията, и от страна на държавите членки. По отношение на сигурността на доставките, смятам, че има голям напредък в тази сфера. председателството насършаваше предприемането на действия и на вътрешно ниво, и във външен план. Що се отнася до мерките във вътрешен план, регламента за нотифицирането на проекти бе одобрен и несъмнено това ще подобри информацията, свързана с капиталовложението в Европейски съюз ще доведе до прозрачност и след това имаше някои предложения за сигурност на доставките на природен газ. Ние, извинете, вие в Европейския парламент имахте доклад по собствениците по този въпрос. Имаше едно предварително съгласие а, той да бъде подаден за гласуване и съвета трябва да се разреши. Има обаче едно предварително съгласие, което е постигнато, което показва колко много е постигнато. Искам да благодаря на Клод Турмес за милите думи. По отношение на работата, свършена от Испанското председателство. За да има сигурност, трябва да намалим своята енергийна зависимост. Би трябвало да действаме и от страна предлагане, и от страна търсене. Що се отнася до предлагането, все повече се приемат енергийните, възобновимите, извинете, енергийни източници и тяхното въздействие. И сега искам да отговоря въпрос на господин Турмес за този професор и неговото проучване по отношение на възобновимите енергийни източници, които отнемат работни места. Ако човек прави едно сериозно проучване по възобновимите енергийни източници, едва ли би могъл да заяви в края му, че ще намалят, че ще бъдат е, съкрещавани работни места. Те изчезват единствено работните места, извинете, изчезват, когато се използват ресурсите неустойчиво, неефикасно, когато не се използват най-новите технологии. Възобновимите енергийни източници ще доведат до нови източници на енергия, които не са изчерпаеми. Разбира се, че трябва да има по-голяма ефективност и ефикасност и още много има да видим по отношение на добрата работа на тези технологии. Но що се отнася до да възобновимите енергийни източници или ВЕИ, това е пътят напред. Трябва да работим интелигентно. Председателството положи големи усилия за директивата, която бе прията през 2009 година и всъщност е, работи повече по превръщането на тази директива в национални планове. Имаше проблеми с въвеждането в националните законодателство и затова през април организирахме семинар в Памплона. Той се оказа изключително успешен. И това ще е от полза за националните планове, които трябва да бъдат изпратени в определен срок. този срок е 30 юни на Европейската комисия. Сега се връщам към търсенето и намаляването на енергийната зависимост. Предприехме различни дейности, свързани с повишаване на ефективността след шведското председателство, като например енгинта ефективност на сградите, различното етикетиране на е, електроуредите и комисията обяви един план за действие за енергийна ефективност 2006. та Идеята беше това да приключи до края на 2009, но има известно забавяне. Би трябвало всичко това да бъде включено в плана за действие в сферата на енергетиката, който е част от стратегията Европа през 2020 година. Голямото предизвикателство е да се съберат частиците от пъзела в стратегията Европа 2020 и те да бъдат координирани хоризонтално с други технологии, защото има огромен набор технологии, които биха подобрили а, и потреблението, и работата, и конкурентоспособността на бизнеса в Европа и да постигнат растеж, както и да подобрят позицията на всички тези фирми по света. Това означава, че Европа чисто економически ще се представя много по-добре. Не можем да подобрим сигурността на доставки, доставките, ако не изградим една по-взаимосвързана Европа. Панското председателство заяви това още в самото начало и това се превърна в наш приоритет. Защото това не е нещо много сложно. Искаме един цифровизиран пазар, стандартизиране на електрическите автомобили, искаме оперативна съвместимост на всички нива и затова имаме нужда от една по-взаимосвързана Европа а, по отношение на енергетиката. Мисля, че така можем да работим и да действаме най-ефективно и ефикасно и да се защитаваме срещу намаляващите ресурси или проблемите с сигурността. Споменах, че имахме заседание и с трети страни, това е вече външен план – и Съюзът на Средиземноморието. Работата заедно с САЩ, Енергийния съвет, след това имаше среща на върха на министър-председателите в Будапеща през февруари също се занима с сигурността на енергийните доставки. И сега за Средиземорския съюз и плана за слънчева енергия, защото вие ми зададохте такъв въпрос. Съгласен съм с казаното. Трудно е. Това е един въпрос, по който има много политически конфликти, но понеже нещо е трудно, това не означава, че трябва да спрем да се опитваме. Точно обратното, трябва да засилим своите опити, защото понякога най-сложните политически проблеми могат да бъдат разрешавани посредством конкретни предложения от а, интерес за всички, като например енергийните предложения. След това говорихте за идентифициране на определени държави, където може да има по-бърз напредък. Както казах, в случая с електрическия автомобил, това е възможно. Там, където може да има по-бърз напредък, чисто технологически или географски, това също би могло да бъде насърчено. а пък държавите, които се движат по-бавно в тази посока, могат да бъдат стимулирани, за да последстват, последват, извинете, примера на онези, които са по-наясно с това, което искат да направят. Хареса ми един коментар от страна на госпожа Херцог, свързан с съчетаването на цифровизирания дневен ред и енергетиката, за да се създаде възможност е, малките и средни предприятия да извлекат полза и от двете. Ако погледнем технологическия напредък по света, и случая не говоря за мащабния напредък, начинът по който изобщо се появяват новаторските идеи, ще забележим, че това става с а, множество малки идеи, които се движат в една посока. Затова развитването на развойната дейност обикновено идва от малки фирми. В Европа не използваме целият възможен потенциал на всички малки и средни предприятия, които са на наша територия. Трябва да видим и връзките между тях и големите фирми. И връзката между малките и средни предприятия и университетите и научните центрове. Та има сфери, в които още може да се работи, но ако можем да стартираме проекти, като например свързване на политиките и стратегиите, и дигиталният дневен ред и така нататък, ще успеем да мобилизираме всички тези малки и средни предприятия. Следващия въпрос. А, мисля, че Берек може наистина да изиграе много важна роля като организация в различни аспекти. И така, съчетаването на конкретни въпроси в един общ анализ понякога води до едно изкушение, така да се понатрупат нещата заедно, а те не са взаимосвързани. В сферата на телекомуникациите това си остава проблем. И защото трябва да разберем а, какви са слабостите и предимствата на различните страни. Къде е необходимо повече време, къде е необходимо повече да се помогне. И националните представители на регулаторните органи в БЕРЕК трябва да предоставят информация, информация, която трябва да се анализира и това ще ни даде възможност да дефинираме по-ясно процеса за вземане на решения в комисията. Защото трябва да вървим напред с вътрешния пазар и така наречените национални е, шампиони, така наречени в тази област. Анализът на различните параметри показва, че има много малки и средни, средно големи европейски страни, които имат отлични постижения в една или друга област. В далекосъобщенията, в някои техники. Това е нещо както съставянето на футболен отбор, национален футболен отбор, взимате най-добрите играчи от различни отбори. Между другото, въпросът за роминга също е много важен. Не по-малко важен е въпросът и за многонационалните лицензии. Така че всяка страна да може да даде най-доброто от себе си. Това е пътят. А от това ще имат полза гражданите, от това ще имат полза а, крайните потребители. Секторът е много динамичен. Нещата се променят много бързо и понякога потребителите може да се объркат. И има а, различни възможности. Трябва да ги използваме всичките. Благодаря ви от, от сърце. Беше голямо удоволствие да участвам в вашето заседание и да чуем на, ка, от вашата да, особено ласкава оценка за работата на Испанското председателство. Благодаря ви. А, много ви благодаря. А, мисля, че всички вече казаха колко високо ценят е вашата работа. Няма нужда да повтарям това, което се каза. Вие а, и вашият екип винаги а, сте ни помагали в нашата всекидневна работа. Удоволствие беше за нас да работим с вас и с вашите сътрудници. Благодаря.